Dear colleagues, I guess uh, we can... Драги колеги, предполагам, че можем да започнем това съвместно заседание. Adoption of the agenda. Uh, any proposals for changes of the agenda? I do not see any. Adopted. Има ли предложение за промяна в дневния ред? Не виждам. Uh, Съобщение на председателя на комисията Юри. Нямам такива. Следователно и точка втора е разгледана. Точка трета. Приветствам Вики Форд, председател на комисията ИМКО. Приветствам и членовете на комисията ИМКО, разбира се, и членовете на комисията Юри. Тук сме за да разискваме проекта на комисията относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание и е, да чуем какво съдържа оценката на въздействието. Това е първата част на заседанието. Втората част на заседанието ще бъде председателствана само от госпожа Форд. Госпожо Форд, давам ви думата. Благодаря ви. Добре дошли на всички, включително и нашите зрители в интернет, тъй като по досиетата за цифровото съдържание има много сериозен интерес в цифровото пространство. Става дума за ключова област на единния цифров пазар. За това благодаря, Павел, благодаря и на комисията Юри за съвместната ни работа. Ние ще съпредседателство първата част на заседанието, тъй като първото досие е от отговорността и компетентността и на двете комисии. За първ път работим по този начин, но пък тук говорим за законодателен процес. Много важно е заедно да работят членове на различни комисии, които са специалисти по тази тема, за да допринесем за прогреса в Европа. Благодаря на всички. В приложението електронно заседание има текста на директивата. Също така може да използвате и кодовете QR, ако не сте запознати с това приложение или не желаете да го използвате. Кодовете са на разположение извън залата. С любезното разрешение на госпожа Форд искам да дам думата на Дирка Штанмайер – ръководител на звено облигационно право в Европейската комисия. Господине, давам ви думата, но ви моля, ако ви е възможно да се изкажете за 10 минути. Благодаря, господин председател. Ще бъда много лаконичен. Първо, благодаря ви за това, че ни поканихте и за това, че организирахте съвместно заседание на двете комисии. Много се радваме, че и двете комисии заседават и ще водят това досие, тъй като това съчетава различни е, специалисти, които могат само да ползват досието. Е, директивата е в напреднал стадий на преговори в съвета, така че очакваме сътрудничеството си е, с вашите две комисии. Що се отнася до представянето на проекта, най-напред ще кажа, че това е първият резултат по стратегията за единния цифров пазар. Тази стратегия е посветена на всички установени до сега пречки за изграждането на един цифров пазар и то по холистичен начин. Каква е економическата философия, която стои в основата на проекта? Ние установихме, че изоставаме от Съединените щати по сделките в интернет. Това е един от основните показатели за растеж. Значи само една трета от сделките, които сключват европейските потребители, са в интернет и само една трета от доставчиците предлагат цифрови услуги. Това обяснява и изоставането ни от към растеж в сравнение с САЩ. Искаме преди всичко да внесем промяна там, където сделките са с международен елемент. Комисията преследва два, две цели – първо искаме европейските предприятия да бъдат по-конкурентоспособни, които и да могат да продават не само в собствената си страна, но и в целия единен цифров пазар, т.е. да разширяват пазарния си дял и да могат да стават по-конкурентоспособни както в Европа, така и в сравнение с конкурентите си извън Европа. И второ, искаме да повишим доверието на потребителите като въведем много висок стандарт на защита на потребителя при сделки с международен елемент. Когато изготвяхме оценката на въздействието, анализирахме правната ситуация и економическата ситуация. Е, анализирайки правната ситуация по отношение на цифровото съдържание, установихме, че на ниво Европейски съюз няма специфични актове, а в държавите членки положението е доста разнородно, тъй като някои държави членки прилагат общите облигационни норми и квалификацията на съответните договори е твърде различна. Някои се третират като договори за услуги, други като договори за покупко-продажба, трети като договори за найем. А, а на четвърто място става дума за хибридни договори, съчетаващи елементи от посочените други видове договори. Е, освен това, е, част от е, правилата са задължителни, а други незадължителни. Има и в някои държави членки вече една обособяваща се тенденция. Знаем от дискусии, че и други държави членки мислят за същото. Да се приемат специфични нормативни актове за цифровото съдържание. Ако се погледнат тези специфични актове, които действат вече или са в процес на изготвяне, те се различават по съдържание и по прилагане приложно поле, но имат а, едно общо качество. Всички са задължителни нормативни актове. Тоест, комисията прецени, че е редно да се намесим и да направим нещо преди да се създадат 28 различни нормативни акта, е, всеки разнопосочен в сравнение с останалите и е, по този начин да минираме изграждането на единия цифров пазар. Сега по-конкретно е, ще се спра на потребителите и предприятията. Различните закони в отделните държави членки водят до допълнителни разходи за предприятията, но и потребителите имат проблеми. Пазарът е нещо много важно. Поне 70 милиона потребители са използвали четирите основни а, е, категории а, е, цифрово съдържание, музика, е, съхранение в облака, игри и е, софтуер, покупка на софтуер. Един от е, всеки трима потребители е имал проблем с цифровото съдържание, което е закупил. Проблемите са различни, но често пъти те се свеждат до несъответствие с договора, невъзможност да се осъществи достъп до съдържанието. Значи, само 10% от тези 70 милиона потребители са получили някаква обезвреда за претърпените вреди. Следователно, нанесени са вреди и то доста, както имуществени, така и неимуществени. На второ място, защо а, в а, този проект а, се включва цифровото съдържание, свързано с лични данни? Моето лично мнение, но то е само мое лично мнение, е, че това е едно от основните постижения на проекта. Първото нещо, което видяхме, когато анализирахме пазара, е, е че за изненадващо за нас много голям е пазарният дял на договори, изключвани срещу насрещна престация във формата на лични данни. 30% от е, е, потребителите е, осъществяват достъп до навигационен софтуер в облака, давайки данните си. Повече от 50% от потребителите гледат телевизионни и други програми срещу предоставяне на личните си данни, а не срещу цена. Има и други подобни е, статистически показатели. Повече от 80% от потребителите знаят, че личните данни, с които плащат, имат економическа стойност. Те знаят и че дават нещо, което е равностойно на пари. Повече от една трета от е, потребителите, 36%, когато дават лични данни, за да получат цифрово съдържание, се натъкват на проблеми. Въпросът е, защо тези потребители да нямат същите права, като тези, които плащат с пари? Представете си, че си сваляте на компютъра една песен. Никой не би успорил вашите права на потребител, ако там пише, че песента струва 99 цента. Според ОИСР преди няколко години е, в публикувано изследване, е, вашият е, рожден ден струва 2 долара. Всички други данни, име, пол а, и други подобни, също трябва да са свързани с права както когато плащате с пари. Но има и допълнителен аргумент от гледна точка вече на доставчиците. Искаме равнопоставени условия за конкуренция, защото искаме да благоприятстваме развитието на технологията, включително и в бъдеще. Различните е, центрове за разпространение е, все повече се е, ползват от една размита отговорност. Е, искаме да не допускаме такава размита отговорност, да не, да не е възможно е, да конструирате интелигентно своята мрежа за разпространение, така че да си спестите спазването на някои права и, и правила. Това в, накратко е философията на нашия проект. Сега няколко думи за самия проект. Първо, много важно е да се каже, че това е целенасочена директива, ориентирана към пълна хармонизация. Какво означава това? Става дума за директива, целяща пълна хармонизация, т.е. създаваме възможност за изготвянето на един набор от правила, възоснова на които потребителите могат да продават своите данни. И е, второ, директивата е целенасочена. Тя цели да реши точно е, установените от нас проблеми и само тях. Именно за това в този проект се съдържат само 20 материално-правни норми. Това е много голяма разлика в сравнение с акта за е, общото европейско право на покупко-продажбите. Ние сме го разисквали в тази комисия и там проектът съдържа 686 текста. Е, в е, момента ние сме възприели традиционния хармонизационен подход, като се фокусираме върху конкретни проблеми. И освен това, на последно място предлагаме формата на акта да е директива, а не регламент. Това позволява на държавите членки да приспособят тези норми към собственото си облигационно право. Ние, например, не определяме правната характеристика на договора за доставка на цифрово съдържание. Държавите членки могат различно да го определят, като договор за продажба или договор за услуга или като нещо друго, но важното е да се гарантират правата на потребителите и държавите членки да интегрират тези права в националните си законодателства, без да се получават сътресения в тяхното облигационно право. Е, първото, което хармонизираме е приложното поле. За нас цифрово съдържание е понятие, което се ползва с широко определение. Защо? Защото искаме да гарантираме действието на нормите, независимо от бъдещото развитие на технологиите. И искаме също така да гарантираме недопускане на дискриминация в зависимост от вида на цифровото съдържание или канала, по който то се разпространява. Е, обхващаме е, цифрово съдържание както а, е, на CD и на DVD, така и софтуер, който се даунлодва. Например, Microsoft Office, е, някой продукт на Microsoft Office. А, обхващаме а, съдържание, което се, а, за, до което се осъществява доста през интернет или чрез стриминг, стримлайнинг, а, лист, например, слушане на музика в интернет, достъп до интернет в интернет, включваме някои услуги. Ако вие съхранявате собствените си снимки в облак или ако участвате в социални медии, цялото това съдържание е обхванато в приложното поле на директивата. И ние точно към такова широко приложно поле се стремим умишлено. Обясних ви, че е възможно да се плаща за цифровото съдържание с данни, лични данни. Това го допускаме, но не искаме да регулираме целия интернет. Това е важно да се разбере. Опитали сме се да погледнем през очите на средностатистическия потребител. Както казах, той все повече е наясно, че дава нещо, но не е толкова неясно, че метаданните му и IP адресът също се събират от доставчика. Тук дълго време не е имало регулиране. Ако потребителят иска да осъществи достъп до даден сайт или да види някоя реклама, е, това също не е регулиране. Е, ние е, се опитваме да регулираме само онези данни, които са строго необходими за изпълнението на договора, а не онези, които трябва да се съберат по силата на законови изисквания или за да може да се осъществи самата услуга. Ако купите навигационно приложение, нормално е приложението да разчита на данни за вашето местонахождение. Тези данни, например, са извън приложното поле на директивата. Ние се стремим само към тези данни, които са е, тясно свързани с директивата. Второто нещо, е, което е, хармонизираме, е, са субективните критерии на съдържанието на договора. Това има значение. Защо възприеме този подход, защото не искаме да има конфликти поради защита на интелектуалната собственост. Не искаме доставчикът да се позовава на авторското право на трети лица а, и да отказва и извършването на услугата или да е принуден да откаже извършването на услугата. За това се ръководим от това, което се съдържа в договорите. Анализирали сме много договори обаче и някои от тях са а, доста неясни, доста размити. В тях се казва, доставчикът ще положи усилия да гарантира най-добро качество. Това не е стандарт. Ние а, се опитваме да противостоим на тези тенденции, като в въвеждаме обективни критерии. И след това даваме на потребителите определени права. Тук се придържаме към принципите на директивата за покупко-продажбата, като ги приспособяваме към цифровата специфика. Аз съм вече към края на времето за изказване, за това само ще кажа, че следващото, което хармонизираме са модалитетите за достъпа до тези права. Тук има едно преместване на доказателствената тежест, което е най-същественият елемент, но вие сигурно ще го дискутирате. Има и някои други права за потребителя, които се активират в случай, че след сключването на договора съдържанието претърпи промяна и не може да се е, осъществи преминаване от старата форма на продукта към новата. Тоест, съсредоточаваме се само върху ключовите, възловите елементи, които са най-важни. Предлагаме на вашето внимание тези 20 материално-правни норми, които постигат първо равнопоставени условия за конкуренция и възможност за предприятията да получат достъп до по-голям пазар и да станат по-конкурентоспособни. И второ, повече доверие сред потребителите, защото те ще знаят, че където и да купуват съдържанието си, ще могат да се ползват от много високо ниво на потребителска защита. Благодаря ви и извинявам се, че малко просрочих. Uh, Благодаря за вашия увод, господин Штанмайер. Сега време е да чуем докладчиците в е, съдокладчиците. Господин Фос първо има думата. Съдокладчик от Комисията по правни въпроси. Имате три минути, моля. Благодаря, господин а, председател. Благодаря и на господин Шталтенмайер. Напълно а, съм съгласен с целите, които той очерта. Пълна хармонизация е именно това, което ние целяхме – защото абсолютно е необходимо да се избегне тази голяма разлика в стандартите в различни страни членки и да има едно достатъчно балансирано законодателство между различните страни. Не искаме да даваме прекалени предимства на потребителите, не искаме да ощетяваме също и от срещната страна бизнеса, т.е. да има равнопоставеност. Също трябва да се реши е, в какъв вид са споразуменията, дали са дългосрочни, задължителни или друг тип. Ние също е, Имахме и други предложения, свързани с е, вътрешния пазар, за материални е, стоки, за защита на данните, за сключване на договори от разстояние. И бихме били много е, удовлетворени, ако всички това също може да се хармонизира. В край на кращата тук винаги става дума за облигационно право и когато става дума за предоставяне на услуга или за наемане на определено е, стока, тук не се използват термините е, потребител, а е, купувач или продавач или доставчик на услуги и така нататък. Тоест не знам дали да използваме термина потребител. Добре ще бъде да се изчисти термина, така че в бъдеще да не се налагат да се променя. После – данни, предоставяне на услуга, те също влизат в една дефиниция, но предоставяне на услуга означава да се предоставя определена работа, тип работа, която може би може да се тълкува различно от е, понятието свързани с данни. В трети член имам следния въпрос – може би там се има предвид само взаимодействие между бизнес и потребител, но какво ще има ли други разпоредби в взаимоотношения бизнес към бизнес? В член 3.1 данни, свързани с личността или други, се казва. Мисля, че там също би имало проблеми с основния регламент за данните. В член 9.3 за тежестта потребителят е отговорен, ако реши да закупи определен продукт, той трябва да направи необходимото да може да ползва този продукт в технологичната среда, с която разполага. Но не е ли необходимо да има известни изисквания и към а, доставчика на съответния продукт, да има известен баланс, да има и доставчика задължения? Благодаря. Госпожа Гебхард има думата. Сега пак бих ви помолила за три минути изказване. Благодаря. Благодаря за представянето на документа. Благодаря и на Европейската комисия за това, че даде стимул на настоящата дискусия. Отново благодарности за комисията и за това, че изпълни на практика това, което ние дискутирахме. Имаше някои е, препятствия, но искам да благодаря за много високото качество на предложението на комисията. Има няколко неща, за които искам да задам въпроси, защото не съм съвсем наясна. Първо, приложното поле. Прави се разграничение между е, преносими и неприносими стоки. Не е много ясно какво се има предвид. И може да има и много голямо припокриване, има и така сиви зони. Никак не е ясно какво имате предвид. Е, услуги предоставени онлайн или истоки, Сега говорим за интернет на вещите и не е толкова лесно да се направи разграничение. Примерно, е, интелигентната кола – която работи на базата на софтуер, заложен в нея. После. Триизмерен печат, продуктите, които се произвеждат по този начин, къде се застъпват те? Цифрово съдържание или други категории? Това трябва да бъде изчистено като понятие. После. Съображения, свързани с договорите. Тук се е, разглеждат само съответните договорни споразумения, но те могат да бъдат различни. И тогава къде има хармонизация, ако основните норми които са ориентирани към потребителите, са различни. После, някои обективни понятия, примерно е, нормалните очаквания от потребителя, също това трябва да се разгледа. На моменти се предвижда да има такива, в друг момент няма. Аз съм за това да има пълна хармонизация, но Нещата много зависят от конкретиката. И господин Фос тук коментира също. за това преместване на тежестта, на доказателствената тежест. Много, много конкретни въпроси възникват у нас и колкото по-скоро ги изясним с комисията, толкова по-бързо ще можем да действаме. Мисля, че за сега ще спра до тук. Благодаря. So, in our speaking notes, suggested that the Commission would then respond to the questions from the rapporteurs. But if it's... Може би да чуем първо докладчиците, после да дадем думата на комисията да отговори или да дадем думата на всички депутати да се изкажат и тогава да обобщим въпросите, ако предпочитате така да направим. Добре. Ева Пъл... Пълнова има думата. Не е тук. Вержини. Euh, euh, Госпожа Розвиер. Благодаря за предложенията на комисията. Много напредък има в тях. Е, особено достижение има за потребителите. Много малко са в момента страните членки, където имат е, закрила за потребителите в цифровата сфера. Също приветствам факта, че се предвижда достатъчно широко приложено поле, свързано с е, сключваните договори т.е. когато става дума и за договори, свързани не само с заплащане с пари. Трябва да внимаваме също така да има последователност в спазването на правата на потребителите за продажби онлайн и това исках да запитам комисията, какво предвижда в това отношение като хармонизиране. После трябва да има хармонизиране с директивата за закрила на личните данни. Как точно ще се осъществи, осъществи съчет, съчетаемостта на тези два текста? После – има моменти, които трябва да бъдат е, подобрени и подсилени. Примерно оперативната оперативната съвместимост, там има още много да се изчиства. За приложното поле трябва да се доизясни в зависимост от това дали е чисто цифрово съдържание или материално също, къде точно, кое в, от кое материално поле се покрива. Директивата покрива и договори, които като насрещна престация се предоставят данни, но много е, ситуации всъщност и остават извън приложното поле. За съответствието остават е, много, много възможности продаващите да формулират е, критериите, което нарушава до известна степен закрилата на потребителите. Парламента във всички случаи ще се опита да подобри този аспект на текста. Um, Минута и половина моля, ако обичате, сега вече давам думата на депутатите. Ан Лилан Бойсет се изказва от името на докладчикът в Сянка. Да, аз се изказвам от името на Дан. Той казва, че приветства предложението. Потребителите трябва да имат ясни права, когато се купуват съдържание от страните членки, с което да имат и доверие в е, европейския пазар. Това ще е от полза и за бизнеса. Четири коментара. Необходимо е да има същото ниво на закрила на потребителите, да, независимо дали закупуват цифрово съдържание онлайн или офлайн също нематериално циф, е, цифрово съдържание, трябва да има същите права за защита от потребителските закони. Също а, е, трябва да се отчита и планираното преразглеждане на законодателството за крила на потребителите и не бива да се е, припокриват разпоредбите, свързани с закрива на данните. Също какво се случва с превръщането на данни в цифрова, в валута. Трябва да се изясни и това какво разбираме под цифрово съдържание, кога ще се заличава съответни данни и други. Сега от името на либералите. Благодаря. Проведахме двучасово изслушване. Искам да благодаря на комисията за участието й. Беше постигнат напредък. Много е голям брой е, на заинтересованите лица. Подкрепям амбицията за цифров единен пазар и да не забравяме тази цел. Тази цел никога не бива да бъде изпускано внимание. Модернизация на облигационните норми. Имаме нужда от ясни правила и правна сигурност и за потребителите, и за фирмите. В момента дефиницията за цифровото съдържание и включването на доставчика, освен за средства и с данни, създава правна несигурност. Нека да изясним нещата и по отношение на правните средства за защита – особено когато говорим за договори, когато се предоставя цифрово съдържание не срещу средства, а срещу данни. Много е важно да се повиши доверието на потребителите, за да купуват повече, за да се повиши, повишат обемите на онлайн продажбите. И не бива да регулираме прекомерно. а Трябва да има повече новаторство. Последният оратор е Жан-Мари Кавада. Благодаря, госпожо и господин председатели. Благодаря за това, че ми дадахте думата, без да съм я поискал. Е, ще говоря минута и половина, за да имаме време да поговорим с комисията. Парламента трябва да следи да има баланс в текста, който да е, така че той да е ориентиран е, към потребителите. Второ, трябва да следим за защита на индивидуалните лични данни. И трето, трябва да следим от близо въпроса с дългосрочните договори. Благодаря на Европейската комисия, която ни представи текста, който се доближава до добър баланс. Ето, това е за 45 секунди. Благодаря, казва председателят. Денис Дейонг е следващият оратор. Няма го господин Машталка и той не е тук. Юлия Реда. Благодаря. И зелените смятат, че предложението е много навременно. В интерес на времето ще се спра само на няколко проблематични въпроса. Първо, разграничението между двете предложения. Аз имам смартфон, както сигурно и вие. Въпросът ми е цифровото съдържание, материална или нематериална стока е. И, и в двата случая ще имаме проблеми. Ако е цифрово съдържание, е, много често може да се щупи бутона и попадаме в обхвата на е, нематериалните стоки. От друга страна обаче е възможно устройството да работи добре от е, материална гледна точка, но софтуера да не работи. Не може... Няма ли да е по-добре е, да разглеждаме софтуера в предложението за цифров, е, цифров софтуер? Предложението не го казва много за това дали става дума за продукти, услуги или нещо друго, но заедно с това някои от дефинициите като услуги в облака са услуги така че няма ли това да потикне държавите членки да третират всички съдържания като услуга с всички съпъсващи това проблеми? Не е ли по-добре да имаме режим суи генери за съдържанието? Ще спра до тук и очаквам отговорите на Европейската комисия. Марко Дзуло има думата. Тук ли няма го? А, извинявайте. Слънцето ми свети в очите и всъщност не виждам. Благодаря, но няма да се изкажа. Госпожа Ферара. Няма я. Сега преминаваме към списъка с а, другите депутати, които поискаха думата. Госпожа Калас, госпожа Грапини и аз самата. Кая. Е, и аз ще се огранича само до един въпрос. Става дума за данните при прекратяването на договора потребителят може да си получи съдържанието и данните обратно. Аз съм за, тази, за този подход на комисията, но формулировката не е много и ясна. Говори се за съдържанието, но съдържанието може да е създадено от потребителя, но се говори и за лични данни, тъй като се използва израза всякакви други данни. Е, когато има снимки в е, договора, потребителя може да си ги върне, но, е, но комисията отчита ли този факт? По отношение на договор защита на данните, фирмите трябва да да атомизират данните. Ако не сме наясно с това какви данни могат да се получат, влизаме в противоречие с режима защита на данните и това, което трябва да предприемат фирмите. Какво смята комисията? Сега по въпроса за платформите и факта, че някои фирми разполагат с някои данни в платформите и имат други данни, като данни за плащането, как се изяснява този въпрос в директивата. Госпожа Грапини. Благодаря на Европейската комисия за това, че предложи тази директива. Както чухме в изказванията на колегите, трябва да се изяснят някои термини в предложението за директива. Трябва да се определи много ясно приложното поле и смятам, че въпреки, че става дума за директива, а не за регламент, има нужда от много ясни правила, които да са еднакви за всички държави членки, въпреки, че те ще транспонират а, директивата в своето законодателство. Правилата трябва да са много е, ясни и за потребителите, и за доставчиците, тъй като не бива да допускаме различни правила. Имаме нужда от хармонизирани правила за онлайн и офлайн продажбите. Трябва да се влезе в детайли и да се изяснят много ясно а, някои понятия, които не са дефинирани достатъчно ясно. Благодаря. Аз имам няколко въпроса. Какво означава всякакви други данни? Ако не става дума за лични, в член 1.5 се говори за непосредствено предоставяне на съдържание, но често това не е. Но, но как, как се осъществява това? непосредствено, веднага ли означавате или бързо? По член 6 говорите за това, че съдържанието трябва да, е, да има такова качество, количество и така нататък, да има функционалност и оперативна съвместимост. В процеса на оценката на въздействието обърнахте ли внимание на тези е, изрази? И в член 13 говорим за това, че доставчиците трябва да върнат данните. Какво означава това? Че те трябва да започнат да връщат данните от първото отсъкване с мишката. И използването на данните от потребителите, какво означава това? Всякакви данни, които са били генерирани чрез а, код за източника. Това би могло да доведе до проблеми с конкурентоспособността на фирмата. Трябва ли да... Искате да кажете, че трябва да се проследи всеки бит данни. Това може да се окаже доста трудно за някои доставчици. И каква ще бъде взаимовръзката с регламента за защита на личните данни? И аз имам кратък въпрос към Европейската комисия. Натрупана е съдебна практика от разликата между услуги и стоки. И моят въпрос към комисията е дали е обърнато внимание на тази съдебна практика и тя помага ли ни при прокарването на разграничение между двете области. Така, ще помоля комисията да отговори. Благодаря. Доста дълъг списък. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Ако съм забравил нещо, моля да ми обърнете внимание. Ще започна с въпросите, които бяха споменати от няколко депутати. Очевидно, те са много важни. Беше зададен въпрос за взаимодействието между онлайн и офлайн. Предложението за онлайн и второ регламента за защита на данните и директивата за права на потребителите, т.е. взаимодействието с другите нормативни актове. Така, взаимодействието с предложението за продажби онлайн. По време на обществената консултация миналата година установихме, че повечето от отговорилите е, обръщат внимание на това, че ако има регламент за цифровото съдържание, то трябва, тя трябва, регламентът трябва да съответства на съществуващата директива за покупко-продажбите. Много разумно предложение. Постарахме се да направим това в максимална степен, с изключение на тези случаи, в които цифровото съдържание има специфика. Но ние се опитваме да използваме директивата за покупко-продажбите, така че Средствата за правна защита имат същата иерархия, но има специфика, тъй като разликата между заместване и а, поправка е безсмислена. Във всички случаи става дума за ново цифрово съдържание. Ето това е пример за адаптация към спецификата на цифровата област. Второст взаимоотношението с регламента за защита на личните данни. И двата акта са приложими и искаме те да са приложими, тъй като а, те имат различна цел. Защита на личните данни а, изхожда от а, гледната точка на защита на основните права, докато настоящото предложение се опитва да балансира а, участни, да, участниците в един договор и ако купувачът не получи това, за което е платил, трябва да има правни средства за защита. Искаме и двата акта да са приложими и да има съвместимост между тях. Основният въпрос е прекратяването и искаме и двата акта да бъдат приложими и да няма допълнителна тежест върху доставчика. Е, и основният е, проблем тук е когато се предоставят лични данни. В предложението се казва, че доставчикът е, не трябва да използва лични данни и други данни формировката е, има за цел да обхване не само личните данни, но и всякакви други данни. В преамбюла подчертаваме, че ако доставчикът е направил това, което се очаква от него по, регла... по директивата за личните данни, той спазва изискванията и на а, другите директиви по-нататък съвместимостта с директивата за правата на потребителите. Има съвместимост, защото и двата акта се прилагат по взаимно допълващ начин. Директивата за правата на потребителите обхваща всички договори, правото на, на отказ. Единствената разлика е, че услугите по цифровото съдържание се предоставя срещу данни. Но това е един от двата въпроса, които ще преразгледаме ще разгледаме при преразглеждането на директивата за правата на потребителите. Тя е от 2011 година, влезе в сила през 2014 и е много рано да я изменяме за през 2016 ще, на, ще я преразгледаме и ще осмислим опита от приложението й. И ще се спрем на този въпрос. Ще се спрем и на втори конкретен въпрос. Дефиницията на цифровото съдържание от гледна точка на правата на потребителите. Разликата в резултат в резултата е незначителна, защото има три маловажни раз, различия. И има две преддоговорни задължения и едно изключение от правото на отказ. Много дребни въпроси, с които можем да се занимаем в хода на преразглеждането на директивата за правата на потребителите. Втората група въпроси е свързана с това как ще осигурим актуалност на директивата и в бъдеще. Някои от вас, от някои от депутатите споменаха вграденият софтуер. Госпожа Гепхард спомена, даде за пример интелигентните коли. Можем да вземем и перални, обаче в тях има вграден софтуер. Имахме няколко варианта. Можем да приложим различни правила. Тук беше заден въпроса защо не се прилага комбинация от правила. Не искаме, защото се поставяме на място на обикновения потребител. И да се прилагането на комбинация от правила е ясно за юрист – но да обясним на потребителя, че има различни а, права в зависимост от това дали се е развалил, развалил софтуера или барабана на пералнята машина. И трябва да има ясно решение. Ето защо решихме следното. И имаме избор между материални стоки или правила за цифрово съдържание. И критерият според нас е удовлетворяването на две условия. Цифровото съдържание е неразделна част от продукта. Да речем при пералнията, софтуер е неразделна част от пералната машина. И функционалността е подчинена на основната функционалност на уреда. И Основната цел на пералната машина е да пере мръсни дрехи. Сега се, да се върнем на автомобилите. Имах възможността да вляза в кола Тесла. Там има много софтуер, но софтуер в тази кола има за цел да ми помогне да стигна от А до Б в една приятна среда. Възможно е в бъдеще целта на колата да бъде офис на колела или развлекателно средство. Но в момента ние смятаме, че Нашето, раз, нашият критерий е актуалности в бъдеще, така че да се прилагат правилата за стоки, а след 15 години могат да се, е възможно да се прилагат правилата за софтуерно разграничението, ще запази своята актуалност и в бъдеще. И това е важно в гледна точка на средния потребител. Второ, Цифровото съдържание е цифрово съдържание на материален носител. Музика на DVD или CD. Какво прилагаме? Три различни варианта. Можем да кажем всички правила за стоките, всички правила за цифрово съдържание или да направим разграничение. Разграничението би било най-ясното от правна гледна точка, но не го направихме. Това беше в първият ни проект. Но то не можем да обясним това на средния потребител. И въпросът беше, кое прилагаме? Правилата за физически, материалните стоки или за цифрово съдържание? Основното ли съображение беше економическата стойност. Заинтересованите лица ни казаха, че на пла... стоеността на пластмасата е почти нула, нулева. А, Онова, което е ценно е съдържанието и затова решихме да приложим правилата за цифровото съдържание, защото това е което има стойност. Ние смятаме, че от глед... това е разумно от гледна точка на потребителя. Ако аз върна своето DVD на в магазина. Не ме интересува дали има дръскотина, аз искам да мога да гледам филм. И правилата, тук е, е редно да бъдат правилата по цифровото съдържание. Госпожа Гепхарт, е, вие споменахте 3D, 3D принтерите. Там има цифров файл – и ако той е дефектен, той попада в, в обхвата на директивата. Ако у дома печатате нещо на такъв принтер и ако резултатът от печатането е дефектен, това не попада в обхвата. Това е много важен въпрос, който трябва да се реши, но не сме го решили тук, тъй като не знаем много за него. Имаше конкретни въпроси, свързани с съвсем конкретни разпоредби. Извинявам се, е, няма да следвам конкретен ред, а просто ще отговоря на въпросите. Най-напред този на госпожа Форд. Какво означава any other data? Всякакви други данни. Лични данни е ясно понятие, защото ние използваме е, понятието за лични данни от е, общия акт, регламента за защита на личните данни. Всеки други данни или всички други данни са всичко друго. Всичко, което не може да се свърже с конкретен човек е всички други данни и то попада в приложното поле на директивата. А, защо а, говорим за незабавност а, при доставчиците? А, на, нека направим а, паралел а, с а, директивата за защита на потребителите. Там се казва, трябва да се а, върне а, по, продукта най-рано или най-късно 30 дни, след като се е проявил дефектът. Само, че при цифровото съдържание е съвсем различно. Вие с едно штракване на мишката а, натоварвате съдържанието на компютъра си. Само, че понякога доставчикът има а, нужда от време. А, да кажем, Възможно е, е потребителят да си е купил последния диск на Адел, обаче е, той още не е излязал. Значи доставчикът не може още да достави е, конкретна песен или целия диск на Адел, ще го направи след месец, когато дискът излезе. Затова това член 5 алинея 2 казва, освен ако страните са се договорили друго. Тоест, доставчикът има възможност да каже – тук трябва да се предвиди срок. Това може да се направи съгласно директивата. Това ми дава възможност да отговоря на въпрос на господин Фос. Господин Фос, въпросът за свободата на договаряне стои последния начин. Съгласно член 19, всички разпоредби в директивата са задължителни, т.е. те са императивни. Като не може да се предприемат действия, които е, са в ущърп на потребителя. От това правило има две изключения. Член 5 алинея 2 и член 6 алинея 4, но има и втори втора категория изключение. Когато потребителят установи а, е, дефекта, знае правата си и а, е, се свърже с доставчика, като двамата се споразумеят. Такава възможност за споразумяване има. Ние сме я възприели от директивата за защита на потребителите, като сме се ръководили от същата философия. Сега въпросът на госпожа Форд за специфичните термини, които използваме в член 6, алинея 4, буква А оперативна съвместимост, функционалност и други подобни. Вие казвате, не може да се копира правилата за покупко-продажбите. Напълно права сте, не можем да ги копираме, защото а, тук става дума за специфично съдържание, но ние сме се опитали да очертаем най-често срещаните категории проблеми. Функционалност, оперативна съвместимост, сигурност и защита, достъпност и посл... а, непрекъснатост, това са две страни на една и съща монета. Значи ние е, посочваме конкретно тези категории и проблеми, на които се натъкват потребителите, когато работят с цифрово съдържание или се опитват да си купят такова. И след това е, зададохте въпроса, трябва ли доставчикът, съгласно член 31, да върне всички данни. Това ме подсеща е, за аналогични въпроси от други евродепутати, госпожа Калас. Ще ви е, кажа е, каква е структурата на член 13. В букви Б и, букв... в букви Б и С латинско правим разлика между данните, които съставляват престация от една страна. Тук е задължително доставчикът да се въздържа от използване на тези данни. Използваме формулировката Въздържа се от използване, защото се опитваме да намерим е, родов термин, който да обхване и личните данни, и другите нелични данни. Ако обаче доставчикът прави това, което е необходимо съгласно директивата за защита на личните данни, съгласно регламента за защита на личните данни, е, той е, може би ще заличи и по този начин ще се въздържа от използване. Само, че другите данни не трябва да се използват. След това в буква С се прави друга разлика е, по отношение на цифровото съдържание, което се доставя. Да кажем, аз имам партида в е, облак и си качвам там снимки. Може да бъдат снимки на лица, членове на моето семейство, мои снимки, това са лични данни, или пък снимки на е, залези, на планини. Това не са лични данни. Много често в договорите е, се срещат клаузи, които позволяват на доставчика да използва тези данни за каквато си иска цел. Той може с моите снимки да направи реклама включително с моята снимка на някоя планина. Аз е, имам е, колекция а, е, от а, залези, имам колекция от а, фотографии на европейски столици нощно време. Ако ги кача в облак, и а, нямам право да си получа снимките обратно, когато прекратя договора, аз няма да имам стимул а, да сключвам договора. Следователно, потребителят не трябва а, да бъде обезкуражаван а, да а, сключва договори, ако съществуват такива клаузи, при които му пречат да си получи съдържанието обратно, или трябва да плаща за това съдържание, или трябва да чака дълго, или ако договорът предвижда той да не може да мине към друг доставчик. Е, това е, смятам, отговори на някои коментарите на госпожа Калас, но тя зададе и друг въпрос. Е, какво ще кажете за платформите, платежните данни? Не, всъщност, извинявам се, казва представителят на комисията. Спирам. Да, отговорете на въпроса на госпожа Калас, обаче времето ни изтича наистина. Извинявам се. Платформите са щекотлив въпрос те могат да бъдат или доставчик, или посредник. Ако са доставчик, те попадат в приложното поле на директивата и трябва да спазват нейните изисквания. Ако са посредник, не са в приложното поле на директивата и не са длъжни да изпълняват изискванията. Но те са субект, осъществяващ контрол върху данните или обработка на данните. Така че е, потребителите имат право спрямо тези платформи, проистичащо от регламента за защита на личните данни. Председателят, да, зная, че е, някои е, въпроси не бяха предмет на конкретни отговори. Част от тях бяха моите технически въпроси. Причината, поради която задаваме толкова много въпроси, е защото се интересуваме как точно ще се изпълнява директивата. Например, не бе отговорено на въпроса на Юлия Реда за нейния смартфон. Дали това е телесна вещ или е цифрово съдържание. Може би трябва да направим среща след това заседание, на която, на което да обсъдим какво можем да направим обзор на въпросите, които останаха без отговор и да също така ще се опитаме да използваме платформата на собствените си комисии, за да получат тези въпроси колкото е възможно повече отговори в общественото пространство. Благодаря. Съпредседателят, давам думата на съдокладчиците, които да ни запознаят с работата от тук нататък и с сроковете за нейното извършване. Äh, Госпожа Гебхарт, Господин Фоси, и аз вчера се срещнахме с секретарията. Благодаря за прекрасната ви работа. Като начало ще кажа, че идеите ни бяха е, най-разнообразни но е, общото между нас е, че искаме до лятната вакансия да създадем работен документ на основата на който да проведем през юли месец дискусия в двете комисии, за да се ориентираме в каква посока ще тръгне докладът ни. И след това е, можем евентуално да изготвим проект на доклад е, за септември. Ще ви дадем преведените текстове на 7 септември, за да се работи по-бързо. Бихме определили срок за внасене на изменения. Дискусия на 29 септември 15 октомври, ако правилно чухме за измененията, и някъде на 7 или 8 ноември ще обсъдим внесените изменения. В Юри и в ИМКО съществуват различни традиции. В ИМКО Винаги разисквахме, компро... предлагаме компромисни а, а, изменения, докато в Юри не се подхожда така. Трябва да видим как да преодолеем тази разлика в процедурата на двете комисии. Има няколко възможности. Аз не мога да взема решение. Това трябва да се реши от координаторите в комисията ИМКО. Ако имаме обща среща с всички докладчици в сянка извън комисиите, е, това ще ни помогне много да се насочим към правилните решения. Значи на 5 декември бихме искали да приключим работата по проекта на законодателен текст. Господин Фос междувременно направи друго предложение. Аз малко се изненадах от него, защото ми се струваше, че вчера сме се разбрали. Но няма значение. Смятам, че ще можем да работим така, че е, в комисиите да приключи работата тази година, а в началото на 2017 година текстът да бъде разискван на пленарно заседание. Господин е, Фос, само за разяснение, споразумяхме се, ако имаме проблеми или ако няма пълно съгласие между нас по другото предложение, по другия проект, тогава евентуално да проявим гъвкавост, за да се справим с ситуацията. Просто ви обръщам внимание на факта, че в момента планираме да постъпим така. Обаче с течение на времето този план може да претърпи промени, ако някъде настъпят е, проблеми или се натъкнем на пречки. Добре, в такъв случай. Аз е, Давам думата на господин Свобода, но мисля, че с това изчерпихме съдържанието на първата част от заседанието. Благодаря, Вики, за честа да съпредседателствам е, тази част от заседанието.